Das werde ich jetzt eine Bemerkung machen. Kolleginnen und Kollegen. Колеги, сърдечно ви приветствам с добре дошли. Съотношенията на силите отново са изяснени. Там, където е апаратурата, там, където е микрофонът, е председателят на секретарията, а председателят на комисията може само да се радва, ако си е намерил местенце с микрофон. Ясно е съотношението на силите в нашата комисия. Преминаваме към гласуването. но първо няколко думи за дневния ред. Предстои кратка размяна на мнение с посланника на Европейския съюз в Миянмар. Няма съобщения на председателя. И така непосредствено можем да пристъпим към гласуване. Точка трета. Докладчик е колегата Салафранка. Господин Салафранка, искате ли да вземете думата? Не. С това можем да преминем към гласуването. Устно изменение 10. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 5078 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5000 за, против, въздържали се, приема се. 5001 за, против, въздържали се, приема се. Пет нула девет седем за, против, въздържали се, приема се. Пет нула осем нула за, против, въздържали се, отхвърля се. 5124 за, против, въздържали се, приема се. 5002 за, против, въздържали се, приема се. 5081 за, против, въздържали се. 5081 до 5087. Да ги гласуваме ли анблок? Кой е за тези изменения? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. 5003 за, против, 5003 за, против, приема се. 5089 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5004 за, против, въздържали се, приема се. 5090 за, 5090 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5005 за, против, въздържали се, приема се. 5128 за, против, отхвърля се. Устно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 5006 за, против, въздържали се, приема се. 5093 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5007 за, против, въздържали се, приема се. 5092 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5008 за, против, въздържали се, приема се 5094 за, против, въздържали се, отхвърля се 5009 за, против, въздържали се, приема се 5010 за, против, въздържали се, приема се 5011 за, против, въздържали се, приема се Устно изменение 7 за. Господин председател, исках само да взема думата по 51.3 след изменение 7. Устно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Сега имате думата. Благодаря, господин председател. Исках да кажа, че имаме някои безпокойство за това изменение, подадено от госпожа Ятен Маки. Изглежда то не съответства на онова, което гласувахме миналата година и така ще гласуваме, но е, е много важно да се разбере дали трябва да се определи конкретна позиция за всеки един от е, представителите. Дали иначе ще гласуваме в подкрепа на изменението? 51.30 за, против, въздържали се, приема се. 12. 50.12 отпада. 50.13 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 14 за,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 против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 99 112. Кой е за 112? Гласуваме електронно по 112. А я те Ja, das interessiert ja nicht. 112. 112. Край на гласуването. Изменението се приема с 49 на 47 гласа. Изменението се отхвърля с 21 срещу 20 гласа. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, електронна проверка. Край на гласуването. Изменението се приема с 25 на 24 гласа. Приема се. 25 гласа за срещу 24 против. Това означава, че се приема. 101 за. 101. Es que eh, mi, mi aparato no funciona, yo me abstuve. Господин председател, аз исках да се въздържа, но устройството ми не работи. Устройството ми за гласуване не работи. Искам да ви кажа, че се въздържам. Move, move to the seat if there's a problem. Сменете си мястото, ако имате проблем с устройството. 114 ли гласуваме сега? 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, приема се. Електронна проверка по 115. Госпожо Мунис, трябва да сте по-любезна с сънародниците си. Край на електронното гласуване. Изменението се приема с 24 на 24 гласа. 5129 за. Съвсем кратък коментар, господин председател, но в моя списък за гласуване се е, казва 24 на 24. Това е резултата. He's Brussels. 129. Uh, за, против. Ja, das ist auch sein Problem. Явно не работи устройството на дамата, но не говори в включен микрофон. Председателят, това си е ваш проблем, ако имате проблеми с техниката, или извикайте техник, или си сменете мястото. 129. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 116. За? Против? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 117. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас мнозинство. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, електронно гласуване. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се със същото мнозинство като предишното. 50-21 за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 58 отпада. 125 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 25 за. Какво има? Yes, thank you. We have asked for a... Благодаря, поискахме да има проверка по 19 Check on that. Електронна проверка по 19. Ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се с 23 на 22 гласа. Гласувахме и по 127. 121. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 48 с устно изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против,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 против, въздържали се, приема се. 77 за, 77 отпада. и 36 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, Електронна проверка. Моля, гласувайте по 70. Край на гласуването. Отхвърля се с 28 на 24 гласа. 35 за, против, въздържали се, Приема се. Устно изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. dieser hier, ne? Genau. Wir kommen nun zu äh, unserer Stellungnahme zum Budget. Преминаваме към становището ни за бюджета. Докладчик също е колегата Салафранка. Няма бележки. Преминаваме към гласуването. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. По 4 гласуваме само по едната част. Кой е за? Яцек, това е малко като политиката в областта на източното партньорство. 4. В изменената му форма. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Може ли да ми обясните това изменение? А. Германската демократична република е за разоръжаването. Добре е да се знае. На Deutsche Demokratische Ni за German und Democratic. Fünf dafür.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 против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, приема се. Дванайсет. Само една част. Е си вие и така нататък. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 13.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 въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, 32 отпада. 33 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение 1 за, против, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно по целия текст на проектостановището. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Ist geschlossen. Край на гласуването. Становището се приеме с 47 гласа за, 5 гласа против, 1 въздържал се. Поздравления! Wir kommen nun zu der Stellungnahme des Преминаваме към становището на колегата Кацин иска ли колегата да вземе думата? Не. Изменение 1. Сусно изменение за, против, въздържали се, приема се. 2. За, против, въздържали се, приема се. 3. За, против, въздържали се. Електронна проверка. Аз ги es аз ги Край на гласуването. Отхвърля се. 4. Е отеглено. 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Вероятно се приема. Абшимански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 Край на гласуването. Петдесет и три гласа за. Благодаря ви.